can start our meeting. Можем да започваме нашето заседание. Вчера след обед се проведе заседание на координаторите – ще ви представя вчерашното предложение. Първо, координаторите предлагат да се поискат правомощия за изготвяне на два доклада по собствена инициатива по отношение на прилагането на законодателство в областта на интелектуалната собственост на вътрешния пазар и ефективността на ЕСПО на ЕПСО по отношение на наемането на служители е, за, органи... за институциите. Предлага се също да се проведат следните из... изслушвания през 2010 година, като списъка има индикативен характер. Проектите на Google за цифровизация е, на книжнината на света, обща то предизвикателство за Европа, евентуално през януари. Лондонският е, доклад е, и езиковият режим за патентите. Прилагане на общностно право. Доклад за 2008 година. Права на личността. По-специално правото на информация в контекста на регламентите е, Рим 2 и Брюксел 1 за европейска култура, обучение в правната сфера, ентологични, еонтологични проблеми, свързани с управлението на фирмите. Договорно право, състояние, трансгрешни въпроси по отношение на гражданското състояние. Предлага се също да се възобнови работата на постоянната група по авторски права и под координацията на мадам Гало. Предлага се следното. Госпожа Гало за доклада прилагане на интелектуалните, правата на интелектуална собственост на вътрешния пазар. Госпожа Уолис за доклада за изменение на регламент 867-2007 по отношение на право, правото извън облигационните задължения. Рим 2. За данните на Евродак и опазването на тяхта сигурност – госпожа Лихтенберг. Докладчик за становище за план за действие за, дони... за а, даряване на органи и трансплантация актуално състояние на сътрудничеството между държавите членки. Жермен, ефективност на ЕПСО за се решение да се внесе устно питане за проекта на Google за цифровизация на световната книжнина. Благодаря. Да се върнем сега към дневния ред. Тринайста точка. протокол за приложимото право при задължения за издръжка. Госпожа Уолес има думата. Благодаря, господин председател. Колегите би трябвало да разполагат с копие проекто доклада. Доста изчистен е този въпрос, тъй като от е, е, парламента се иска съгласие, тъй като присъединяването на а, общността към Хакската конвенция а е по-точно протоколът към нея, който се отнася до задълженията за издръжка, трябва да се е, реши. Това е продължение по свършената работа през миналия мандат на парламента относно регламента, отнасящ се за тези задължения за издръжка. Ние се опитваме да опростим процедурата за кредиторите и за прилагането на решения а, към съпруг или бивш такъв в друга държава членка. Не е съвсем това, което искахме. По-скоро се получава смесица между европейския регламент и конвенцията на Хакската конференция. Ние ги обединяваме в едно посредством присъединяването на Европейската общност към този протокол. По този начин задълженията за издръжка могат да се а, реализират по-лесно в държавите членки а, при трансгранични случаи. Мисля, че а, трябва възможно най- бързо да дадем своето съгласие за това. Това е като постскриптум на вече свършената от нас а работа. Просто трябва да се приключи и изчисти окончателно. Благодаря, господин председател. Имате ли въпроси? Нямате. Да продължаваме нататък. Четиринайста точка. За мен е удоволствие да приветствам госпожа Маргарет Фулингер, директор на дирекция економика основана на знанието на вътрешния пазар към Европейската комисия. Госпожа Фарлингер. Добро утро, господин председател, членове на комисията. Комисията е много доволна, че има възможността да изложи пред вас наскоро публикувания ни материал по отношение състоянието на защитата на правата върху интелектуална собственост в Европейския съюз. Знаем, че интелектуалната собственост е един от най-важните нематериални активи европейските компании непрекъснато трябва да инвестират в иновации, да развиват непрекъснато и е, все по-съвършени и модерни продукти и услуги и да ги защитават с силно позиционирани марки. Ето защо е жизнено важно за целите на конкурентоспособността на Европа да защитаваме правата на интелектуална собственост в Европа. Обаче, знаем, че феномена фалшификации и пиратство а, са голяма заплаха. Продуктите, които са фалшиви или резултат от пиратска дейност, от 5 милиарда щатски долара станаха на 500 милиарда щатски долара в един кратък период от няколко години. И все пак фалшификациите и пиратството не са напълно осъзнати най-вече от общественото мнение. Общественото мнение си мисли, че всъщност фалшификациите и пиратството засягат само луксозните стоки. Това не е вярно. Всички видове продукти и услуги страдат от фалшификатори и пирати. Индикатори Индикаторите за отрицателният ефект на фалшификациите и пиратството а, в Европа са ам, съвършенно ясни. 2,5 милиона работни места в света се загубват, а в Европа 100 хиляди. Поради същите причини. Освен това, пиратството и фалшификациите заплашват и здравето и живота на европейските граждани, защото говорим за козметични продукти, резервни части за коли, а, електроуреди, дори фалшиви лекарства. И всичко това води все по-често до сериозни инциденти. Примерно, все повече мобилни телефони избухват в ръцете на хората поради лоши батерии. Има много случаи на деца, в които се получава отравяне поради интоксикация от фалшиви играчки. Когато говорим за фалшификации и пиратство, мога, а, мога да подчертая, че са значими отрицателните ефекти и в една друга сфера. Самата държава губи данъчни постъпления в бюджета си. Разбира се, мога да ви дам а, някои цифри. Например, през 2009 в Штатите загубите от фалшификации и пиратство се преценяват на 62 милиарда штатски долара. Ако така грубо ги сравним с европейските загуби, спрямо мащаба на едната и другата економика, можете да прецените колко големи са загубите а, на суми, които биха могли да бъдат инвестирани в много неща, тъй като средствата в условията на криза разбира се, са недостатъчни. И така, борбата с фалшификациите и пиратството са много важни, защото има още една много сериозна причина за това, а именно Организираната престъпност, тероризма в света се захранва и от големите доходи, които идват от продажбата на фалшификати и пиратски изделия и издания. Следователно за Европа е абсолютно необходимо а, да укрепим, развием и засилим нашата система а, за защита на правата на интелектуална собственост. През 2004 година беше а, приета директива а, по отношение приложението на защитата за права на, на интелектуалната собственост. Освен това, в митническите е, директиви също се подчертава значимостта на годишните иземвания по граничните <clears throat> контролни пунктове, но извън правната рамка, ние също така трябва едно голямо разнообразие от придружаващи, съпътстващи мерки да осъществим, за да може да защитим наистина в реалния живот правата върху интелектуалната собственост. Това са незаконодателни мерки, насочени към прилагането на правата върху интелектуалната собственост по един по-ефективен начин в Европа. Първата такава мярка е създаването на обсерватория. Ролята на тази обсерватория на първо място ще бъде да събира, анализира и съхранява за целите на анализа всички на практики, свързани с ефективната борба на <clears throat> срещу пиратството и фалшификаторите, за да може цялата тази информация да бъде предоставена на членовете на Европейския парламент и на всички други европейски институции, за да може да имаме една по-здрава и по-добра основа за правилното формулиране на съответните политики в борбата срещу фалшификаторите и пиратите. Винаги, когато от Европейския парламент се поемат инициативи, законодателни инициативи, е добре да а, може, могат членовете на Европейския парламент да получават такава добра а, солидна основа за информация. На второ място, а, обсерваторията на Европейския съюз а, за наблюдение на фалшификациите и пиратството ще има за цел а, да разпроня, разпространява информация, а, информационни метари, материали, за да повиши нивото на осъзнаване на проблема сред всички слоеве на обществото в Европейския съюз. Някои от държавите членки вече имат национални координационни структури, в тази сфера, но в повечето държави членки такива структури все още липсват. Тоест, полицията на специализираните звена по борба с фалшификациите и пиратството а, работят някакси изолирано и а, не могат да обеденят усилията си. Ето защо трябва да се направи необходимото за, за появата и укрепването на синергията между всички тези структури. Освен това, трябва да се създаде необходимата структура а, за трансгранично сътрудничество между държавите членки в областта на борбата срещу фалшификациите и пиратските изделия, а, за да може една а, система да съществува а, на обмен на информация за появяването на фалшификати и пиратски изделия в един или друг район на Европа и да се организира правилно борбата срещу разпространението на такива стоки и продукти. И накрая комисията предлага заедно да съберем представители на различните сектори на економиката и да се опитаме да създадем на базата на доброволни а, структури а, до, а, възможност за постигане на доброволни споразумения между различните заинтересовани страни. В тази връзка бих искала да спомена и разпространението на незаконни стоки в електронната търговия или предлагането по интернет. интернет помага често за продажбата на а, незаконни стоки, фалшив, фалшификати или пиратски изделия, а, които се продават или от Европа, или пък още по-често от трети страни, като например Китай. Целта е да се намалят тези фалш... фалшиви или незаконни стоки а, предлагани по интернет. Ние силно се надяваме, че от членовете на вашата комисия ние ще получим цялата подкрепа, но също така и стимула, първоначалният тласък за по-нататъчната ни работа. Благодаря ви за вашата подкрепа и внимание. Благодаря, а сега госпожа Гало има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на госпожа Фройлинген за това, че дойде при нас и направи това важно изложение. Поздравявам инициативата на Европейската комисия да се заеме и да разгледа по-подробно ситуацията областта на фалшификациите и пиратството, защото фалшивите продукти представляват заплаха за легалната търговия и за здравето на хората. И когато казвам здравето, имам предвид по-специално фалшивите лекарства, и изобщо всичко, което се прави на вътрешния пазар за противодействие на този феномен е добро. А, искам да а, се спра на някои моменти, които не са достатъчно добре разработени в текста. Първо, тази Европейска обсерватория за фалшификатите и пиратството. Това е чудесна идея, но може би само една първа стъпка. Бих искала да разбера какво ще прави комисията след като бъде събрана информацията и след като е представен анализ и е представена оценка. Какво ще прави комисията от тук нататък, за да продължи да работи по темата? Втория момент, на който искам да обърна внимание, е факта, че един от клиентите че една част от клиентите, една част от обществото смята, че фалшивите продукти и пиратството са нещо напълно нормално и те са приемливи от морална и социална гледна точка. А, може би тук трябва да се работи върху повишаване на съзнанието на всички равнища, на национално, на регионално и на европейско. Какво възнамерява комисията да прави с обществеността, с неправителствените организации и така нататък, защото всички трябва да работят заедно за бързото повишаване на съзнанието на потребителите. Хората трябва да осъзнаят какви щети причиняват фалшификатите и пиратството. А, и искам да засегна и още едно измерение на проблема международното измерение. А, имаме споразумение с Китай. Какво става обаче с другите търговски споразумения за борба с пиратството, които сключваме с други трети държави, например Индия? В Индия потенциалът е голям. И бих искала да знам а, а, какво става с нашето партньорство с Съединените щати в тази област. А, искам да разбера до каква степен ние работим в една и съща посока. А, четвъртата тема, която искам да засегна, е следната. Имаме две фази на фалшификат на фалшифициране. Първо, самото фалшифициране и второ, разпространението на фалшивата стока. Тук присъства, виждам и представител на съвета. Може би те могат да ни кажат до каква степен сме напреднали с санкциите, наказателните санкции, които се налагат за производство и разпространение. Сега стигам до темата за малките и средни предприятия, която госпожа Фройлинген засегна многократно. Мисля, че една от възможностите да защити малките и средни предприятия в това, което те правят и в иновациите, е, е да създадем е, е, единна процедура по отношение на патентите в Европа и за защита на патентите в Европа. Освен това, в текста не видях нищо, което да се отнася до техническите мерки за защита. Не видях нищо за стандартизиране на общностно равнище. D'une harmonisation euh, des systèmes. Трябва да помислим как могат да се хармонизират нещата и в тази област. А що се отнася до електронната търговия, мога само да приветствам това, което каза комисията, която желая да води структуриран диалог и иска да запази доверието на засегнатите, тъй като доверието, знаем, стои в основата на търговията а, и не приветствам също това, че комисията желая да създаде альтернативни начини за решаване на а, търговски спорове. Как изглеждат нещата през 2010 година? Можем ли да очакваме такова нещо? Благодаря, госпожа Као, Господин Масип. Благодаря, господин председател. Чухме изка... изложението на дирекцията. Аз разбрах. А, а, чувате ли ме? Да. Добре. И така, чухме тази примитивна идея от комисаря – която се отнася до създаването на практика на един нов орган, данъчен орган, който според мен ще постави под заплаха а, цялата а, конструкция на европейското право. Разбирам, че а, сега това отпада особено в момент на криза, изобщо не е момент да се създават нови органи, още по-малко такива, които да погазват националния суверенитет. Е, сега на последния референдум в Ирландия получихме да, но не искаме сега да се връщаме назад да нарушаваме суверенността на държавите членки и да създаваме смут в конструкция на европейското право. Радвам се, че е, сте тук и ни запознахте с това виждане, което е различно от това, за което говореше комисаря. Което ме радва, защото ако не беше различно, аз ще да съм против. Благодаря. Трябва да кажа, че изложението и съобщението на комисията малко ме объркаха, защото се говори за фалшификацията и пиратството. Това не е правен термин, но под линия на трета страница чета, че това означава нарушение на авторските права и основно ще говорим за незаконния обмен на файлове и така нататък. Трябва да кажа, че тия две неща са съвсем различни. Фалшификацията дори и ние от партията на пиратите сме съгласни, че фалшификатите трябва да бъдат обект на преследване, но не е така по отношение на споделянето на файлове смесвайки тези две неща, ние губим строгостта на дефиницията. Един от примерите, които дадахте за рисковете, свързани с здравето и живота, това разбира се отнася само за фалшификациите. Никой не иска да каже, че децата са изложени на риск здравен или изобщо с тяхната безопасност, като си обменят файлове. За това мисля едното да се отнася за фалшификатите, а другото за нарушения на авторските права. Да има ясно разграничение. Благодаря ви. Макарти. Благодаря. Аз бях сред депутатите на ЕНП на времето, когато е, работихме за прилагането на правата на интелектуално право посредством е, е, гражданския процес. Радвам се, че имаме подобряване на регулацията чрез основаване на доказателства. Мисля, че това по-ефективно ще убеди държавите и гражданите държавите членки и всички заинтересовани лица, че е нужно да се а, урежда този въпрос нормативно. С, моят 10 годишен опит в работа по тази тема, ще съм съгласна, че ситуацията се влушава. Според докладите на ОСР, 7% от световната търговия е в фалшификатите. Не съм съгласна с колегата, че тук влиза обмена на файлове. Това е част от проблема но често по улиците се продава дигитално съдържание. Много от това съдържание идва от Китай и другаде. Като председател на Комисията по външния пазар посетих Китай и трябва да ви кажа, че това е ужас, дейност в ужасяващи размери. Това са въпроси, които трябва да решаваме в формата на сътрудничество заедно. Заедно с щатите, защото там е, примерно е, е са най-засегнати по отношение на стоки, свързани с установени брандове. Трябва да ви кажа, че около 60 000 работни места в финансовия сектор в Европа са застрашени. И това, което ние трябва да търсим е отваряне на нови работни места в творческите индустрии. Ние сме сред водещите производители в света. А, така че, колеги, на следващия доклад от европейските синдикати ще даде много важни статистически данни за работните места в Европа и се надявам този интересен доклад да се разгледа и тук. Приветствам свършената работа в тази област. Аз самата съм избрана от регион в северо-западна Обединено кралство, където много хора намират поминъка си там. Е, мога да ви кажа, например, а, е, деца си купуват а, е, от улицата тениски на Манчестър Юнайтед. Мама ги слага в пералнята и после излиза а, с цялото пране отсветено, но фланелката не става за нищо. А, та ние се борим с това. Но сега в действащото законодателство какво правим, когато нашите закони не функционират а, много а, добре а, разглеждани заедно? Ясно е, че държавите се затрудняват в проследяването на информация, защото има нарушаване пък на разпоредбите за опазване на личните данни. А, ясно е, че трябва да се намери добър баланс между различните права. Ние подкрепяме правата на, инди, на, на личността, а, също и интелектуалната собственост. Трябва да насочим усилието си към добър баланс между тези неща, за да можем да подобрим прилагането на мерките за борба с фалшификатите. Но в момента има много проблеми в това, че различни законови норми не работят едновременно добре. Смятам, че всички тези неща, без значение дали а, са в регламент, директива или другаде, могат да доведат е, до а, подвеждане под а, е, съдебна отговорност на много хора. Аз се надявам, а, че а, тези подобрения в нормативната база ще подобрят а, ефективността на тази наша борба против тези търговци улични, които продават фашкати и подронват нашата економика. Мисля, че комисията справо разглежда нареченото меко право но трябва да се приемат и някои а, силни, здрави нормативни а, разпоредби за а, пресичане на този вид престъпност. Благодаря. Благодаря. Аз също Искам още веднъж да обърна внимание на това, че трябва да сме много внимателни по отношение на това да не смесваме различните елементи, които обсъждаме, когато се стигне до взимането на мерки, защото от това зависи дали мерките ще бъдат ефикасни и ефективни. Един въпрос искам да засегна по-конкретно. Когато водим дискусия, винаги ме притесняват сумите, които се споменават. Това са някакви абсолютни суми, но доста приблизителни. Примерно, какви са щетите от е, даунлоуди от е, интернет. Е, изчисленията се правят последния последния начин. Ако някой а, сваля от интернет една песен, се взима стоеността на цялото CD, което съдържа повече от 10 песни, което не е честно спрямо потребителя, тъй като аз няма да си купя цяло седи, ако ме интересува една песен. А, искам да се спра на още един момент. В мерките ми е, липсва момента, в който се правят добри и, лега, е, и легални продукти, които легално се предлагат на младите хора, които нямат кредитна карта и не могат да плащат по, по интернет когато е, младежите е, свалят от интернет рингтонове за своите телефони, те плащат 2-3 евро за някакъв рингтон от 10 секунди, което още веднъж доказват, че те са готови да платят, когато имат възможност за това, но нямат кредитна карта, с която да го направят. Много а, бих искала, подобно на телефонните сметки, тук да се намери някакъв начин, който да позволи на младежите да намират онова, което търсят в добри а, платформи, защото в противен случай дискриминираме цяло едно поколение като лоши даунлоудери и това не е справедливо. И бих искала а, промишлеността, която изостава в това отношение, да навакса. Защото ако разполагаме с добри и легални платформи, всичко е възможно. Според мен е просто липсват добри и а, е, достъпни а, е, предложения за потребителите. А, е, искам да взема отношение по това, което каза колегата Макарти относно а, е, дигиталните продукти, които се предлагат на улицата. Те също трябва да се е, разграничат от е, общия дискурс на кражбата на интелектуална собственост. защото тези нелегални копия се е, произвеждат по организиран начин и така нататък. Тук става дума за нещо съвсем различно в сравнение с случая, в когато петима тинейджери свалят песни за е, партито, което организират. Е, другото нещо, което много ми липсва, е, са въпросите, свързани с правата на потребителите, които много малко се взимат предвид в е, дискусията. Тук нямаме нито формулирани права, нито изпълними права, тъй като а, по принцип а, а, говорим за една медия без граници. А, правата на потребителите са изключително важни. Може би няма съвсем да се съгласите с модела, който сега ще ви а, опиша. А, а именно да се работи в една обща платформа на обмен на знания и достижения в, в Европа. Това мисля, че е интересна идея. За мен е, е проблематично, когато навлизаме в областта на наказателното право, без да сме е, дефинирали прецизно престъпните състави. И според мен не е случайно, че тази тема, така да се каже, виси в е, съвета, е, защото съвета по принцип тендира към това да не включва различни неща като състав на а, а, престъпление. След като не сме а, готови да включим престъпления срещу околната среда като в, в а, наказуемите а, деяния, а, защо тогава трябва да включваме даунлоудите от интернет? Искам да засегна и темата с резервните части. Говорихме по тази тема а, във връзка с моторните превозни средства а, и тогава говорихме за изключително скъпите резервни части, които се предлагат от оригиналните производители а, и вследствие на това редица региони просто не разполагат с резервни части. Тогава ни представиха една голяма студия, която а, не успя да докаже, че неоригиналните резервни части са по-лоши. Тоест трябва да се разграничат нещата. А, трябва да се разграничат от една страна лошите продукти, които се а, предлагат по интернет. Нали, разбира се, не искам да кажа, че човек трябва да си поръчва Виагра по интернет, защото е пропуснал дискусията в продължение на 5 години. Но мисля, че голямото изкуство тук е да направим разграничение между нещата. Не бива да подвеждаме всичко под един общ знаменател. Не бива да слагаме всички неща на куп. И последното, което искам да кажа е, че моята цел е да установим да, да установим, да наложим европейската култура и да я защитаваме с зъби и ногти, да не се адаптираме и приближаваме към а, американския модел на тривиалните патенти. Защото това ще навреди на нашите малки и средни предприятия. Днес ме информираха за това, че американски фирми, американски фирми се опитват да повдигнат обвинения срещу европейски фирми, защото установяват нарушение на техния тривиален патент. Мисля, че при трансатлантическите отношения трябва много да внимаваме, тъй като ние трябва да се гордеем с качеството на нашите патенти и мисля, че не трябваше широко да отваряме врати за а, купищата американски а, патенти, които чакат да навлязат. Благодаря. A short new intervention of Mr. Engström. Господин Енстром, за кратко пожела пак думата. Да, а, исках само да отговаря на казаното от колежката Макарти. Да, вярно е, че се продават много CD и DVD-та по улиците от Китай. Но това не е много често срещано в Европа. Това не се среща. Почакай, изчакайте ме да се изкажа в Европа, там където имаме добри широколентови интернет връзки. Да, съгласен съм, че тези продажби са проблем. Да, това е част от организираната престъпност. Така че е проблем. Но в държави, където има добра връзка с, а, с високоскоростен интернет, децата предпочитат да ги свалят от интернет. И когато според мен видите по улиците да се продават а, такива дигитални продукти, това означава, че държавата има зле развита интернет структура. Това трябва да е проблема, а не самите сидита. В по-развитите държави това много рядко се среща, защото е много по-лесно да си свалиш нещо, което те интересува от интернет. Така че това не е проблем. There is a long list, uh, много са желалите думата. Е, когато ви дойде реда, това не е семинар. Това не е семинар. Да, да, обаче аз искам да се говори с факти, нали? Да, вашето становище е изключително важно. Благодаря ви. Бодо. Благодаря, господин председател. Комисията трябва според мен да предприеме по-конкретни и твърди стъпки за инкриминиране както, на, както пиратство, така и на фалшификатите поради социалните ефекти. Дори когато при пиратството не ни става лошо, в смисъл в който не става лошо при фалшивите лекарства, мисля, че и прасто и фалшификатите не са от вчера. Това не е ново явление и не виждам защо трябва да имаме тази процедура с обсерватория за събиране на данни. От вашето изложение разбрах, че вече са събрани доста данни. Така че насърчавам комисията да премине към по-решителни действия – и да ни представи предложение, ако е възможно, с стигане до ниво, на което се налагат наказателни мерки за борбата с пиратството и фалшификатите. Тези явления вредат на економиката на Европа, на развойната изследователска дейност – е, просто хората могат да престанат да се занимават с иновации и изобретения, защото всичко ще бъде е, плечкосано чрез пиратство и фалшификати. Мисля, че това ще намали не само броя на работните места, а и ще спре економическото развитие. Благодаря. Мандалс. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Това, което е, видя, се видя от досегашния дебат е, че има нужда от ясна нормативна база за интелектуалната собственост. А, и насърчавам а, комисията да работи в тази посока. Имаме нужда от европейски патент, а не а, от тези бъркоти, с които трябва да справяме напоследък. А, също така исках да коментирам някои от изказванията на колегите. Да, за правата на интелектуална собственост се плаща. Така, сина ми е на, на 3 години и а, трябва да му купя колело, което струва примерно 300 евро. Това е много скъпо също. А, сега, а когато в една държава ня, а, някакъв вид лекарство се предлага безплатно от държавата, т.е. плаща се от а, данакоплатеца, а, за да се избегне пазарът а, в сенчеста економика. Аз съм съгласен, че а, трябва да търсим такива альтернативни начини – ако потребителя не иска да плати на инженера, на, на художника, на певеца, може би трябва да се намери друг начин да им се плаща. Ако можем да постигнем такова усъвършенстване в сферата на правата на интелектуална собственост, аз много ще се радвам, защото това ще ни направи водеща економика, основана на знанието в света. Благодаря. Госпожица Макарти. Извинявам се, господин председател, но съм принудена пак да взема думата. Една от задачите на госпожа Гало е да подкрепи този дебат с а, доказателства и факти. Аз знам, че колегата ще дойде колегата Енстром ще дойде в Манчестър, за да говори по този въпрос. И аз трябва да му дам някои данни, за да кажа защо Манчестър е столицата на фалшификатите и пиратството в Обединеното кралство. Аз ако искам в моя гараж или в килера с един компютър, мога да правя фалшиви компакт дискове и да ги продавам на улицата. Някои хора го правят и това се случва и в западния свят. Компакт дискове, DVD, виждала съм го, била съм а, при а, властите, в полицията и в митниците в моя регион. Така че, колега, като отидете в Манчестър, огледайте се какво става полицията. Освен това имаме и данни. Загубите от данъчни приходи щяха да са достатъчни за да се изградят 4 областни болници в Обединеното кралство. Това са загубите за обществото и трябва да се насочим към тях. Господин Паркър, никой не иска да се бори с деца, които свалят файлове. Това не е обекта на нашата загриженост тук. Аз разбирам, че 2009 а, има над 4000 такива сайта, които предлагат безплатно този е, вид услуга. Тоест не, че няма а, такива предложения. Аз не искам да се борим с младежта, но съм съгласна с госпожа Литтенбъргър, че трябва да а, има повече информация за потребителите и повече подкрепа. Особено за а, младежите, 13-14 годишните и юноши но тук целта в нашата комисия е не да преследваме отделните лица, а фирмите, които под претекста, че продават реклама, правят милиони, като о, всъщност разпространяват а, музика а, без да плащат нищо на авторите, като Pirate Bay, например. Е, госпожа Фьорингер, искате ли да кажете нещо? С ваше позволение, господин председател, искам да отговоря на, на редица въпроси, на, които бяха зададени направо адресирани към комисията. Да започнем с въпроса към а, за обсерваторите. Последно въпроса на господин Бодо. Защо ни трябват а, тези данни? Нямаме ли достатъчно? Да, имаме данни, имаме данни, а, е, които се основават а, е, на стоките иззети от митническите а, е, власти, предоставени от частния сектор. А, но това са данни, които са разпокъсани, няма обща методология за набирането на данни, за анализа, компилирането на данни и на и обобщаването им в изводи. Особено данните, които получаваме, те са от частния е, сектор и те много често се оспорват. Госпожа Шлисенбергер а, посочи много удачно какви са съмненията относно данните, които се предоставят от музикалната индустрия. Това, което искаме ние е а, е, нашата политика и законотворчество да се основават на доказателства. Затова са нужни и ясни и безспорни данни. Това е една от целите на обсерваторията. Госпожа Галал попита комисията какво ще последва след представенето на резултатите от обсерваторията. На първо място трябва да излязат годишни доклади от тази обсерватория, които да представят ясни, безспорни, надежни данни, които ще станат основа за дискусии. Една от тези дискусии ще се провежда и тук в тази парламентарна комисия относно бъдещата ни политика. Не искаме да се подемат нови законодателни инициативи без да има ясно разбиране на, за това явление и последиците от него. Един от важните моменти, които откроиха много от депутатите в тази комисия е да се работи повече с потребителите, да получават те повече информация, да се обостря тяхната чувствителност към тази тема. Това е сред целите на обсерваторията за засилване на този вид а, популяризаторски и просветни кампании. Да се оцени какъв вид кампании дават резултат и кои са неефективни, така щото да се работи по-добре, по-ефективно в тази посока. Това всъщност ще е един много важен, конкретен резултат от дейността на обсерваторията. Бе поставен и друг въпрос, пак от госпожа Гялоу, за международния контекст. Комисията започна диалог с редица трети държави, сред които Китай, но и Русия и Украина относно подобряването на правоприлагането в областта на защита на правата на интелектуална собственост. В момента се провеждат преговори за спогодби за свободна търговия. В всяка от тези е, спогодби ние залагаме много стабилна клауза за зачитането на правата на интелектуална е, собственост. За съжаление, в момента тези преговори с Индия са блокирани. Ние работим за деблокаж, за да подобрим сътрудничеството си и с Индия по отношение на прилагането на нормативните изисквания относно закрилата на авторските права и интелектуалната собственост. Друг въпрос, който бе поставен от няколко депутати, ти е а, относно на наказателните санкции. А, правилно се каза, никой не говори за наказателно преследване на деца, които свалят а, съдържание от интернет. Наказателна отговорност а, трябва да се търси като мярка за борба с пиратството търговски план. Но не комисията а, спира този процес. Комисията предложи въвеждането на наказателно преследване. А, това бе подкрепено от парламента. В момента а, се блокира предвиждането на въпроса от, а, в съвета от шведското председателство. Доколкото разбирам, може би шведското председателство ще ни осведоми за актуалното състояние на този въпрос. Но в международен план най-важното е, че в момента се водят а, преговори от среда на нашите колеги от Генерална дирекция търговия за борбата с а, пиратството. Не става въпрос само за водещи наши търговски партньори, като САЩ и Япония, но и за други трети страни, които са основен източник на продукти, които стават жертва на пиратство. Госпожа Гало постави въпроса за евентуалното стандартизиране и насърчаване на, на приемането на технически мерки. Техническите мерки а, са наистина един от начините, по които фирмите се защитават от пиратство и фалшификати. Това възможно се използва примерно в фармацевтиката, за да се установи а, оригиналния происход на даден продукт. Разглеждаме възможността а, отраслите в економиката да работят по-добре заедно за създаването на критична маса от такава такива технологии, защото в момента има твърде много разнопосочни технологични решения и е добре в бъдеще те да се концентрират. Интересна тема за работа в бъдеще. Сега за казаното от господин Емкстром за разликата между пиратството смисъл нарушение на авторското право, от друга страна борба с продукция, която нарушава изискванията на патентите, търговските марки. Определено по отношение на санкциите, това разграничение е наложително. Абсолютно правилно се посочи, че има разлика между млад а, човек, който сваля съдържание от интернет, за да го ползва, и организирани престъпни групи, които а, продават а, дигитално съдържание незакон. Но е важно да се отбележи, че мащаба на нарушенията от двата вида е съпоставим. И за това не можем да се ограничим само до фалшификатите. Трябва да се решават и въпросите на пиратството. Пиратството, което се осъществява в голям мащаб, търго, търговски като вид дейност, и що се отнася до а, организирата престъпност и каналите за разпространение на такива продукти, е необходимо да се обмислят и по-строги наказателни мерки. Други въпроси се отнасяха към общата правна марка. Госпожа Макарти попита какво ще направим за по-доброто изясняване на нормативната рамка. Комисията признава, че в момента различните инструменти а, в общността от нормативен характер, като че ли не сработват добре. Това са редица директиви за защита на данните, за авторското право, за търговията. С удоволствие съобщавам на комисията ви, че именно във връзка с тази обсерватория се взе решение да се а, учреди една подгрупа, която да направи преглед на всички правни аспекти, а, които се получават и от нееднаквото прилагане на тези нормативни общностни актове в държище държави членки и да предложи пояснение на различните правни въпроси, които бихме могли да а, отчетем и да представим на Европейския парламент и на вашата комисия в частност. Не на последно място, по отношение на другите въпроси, поставени от госпожа Лихтенбергер. Първо за резервните части. Ние знаем, че за късмет на комисията, Европейския парламент подкрепи предложението на комисията за либерализация, трябва да подчертая, на законната търговия с резервни части. Това, както и друго предложение, за съжаление, обаче се блокира в съвета от държавите членки. Трябва обаче да се разграничава между законната търговия на резервни части от страна на авторизирани производители и разпространители и търговията с фалшификати, които са резервни части, защото това може да е опасно. Съгласно разчетите на френската полиция, 10% от резервните части, които се продават във Франция, са фалшификати, които реално са опасни. Моля, не, не, ставаше въпрос за законното производство и продажба на, на резервни части, които трябва да се разграничава от фалшификатите фалшивите резервни части, които без никакво зачитане на стандартите за безопасност и никакъв контрол се продават а, трябва да се гарантира уважението, зачитането, прилагането на всички технически стандарти и норми в Европа. Накрая, що се отнася до патентите, ние си даваме ясна сметка, че в Европа трябва да се защити качеството на патентната система. Трябва да не се тръгва по пътя, избран от Съединените щати,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 най-различни софтуерни продукти и така нататък да наводняват и разводняват това пространство. Ние с удоволствие ще съобщим на Европейския парламент и на тази комисия работата си в областта на европейския патент. Трябва да кажем обаче, че при отсъствието на европейски патент възможностите на комисията да внася предложения за подобряване на качеството на патентите, ще бъдат много ограничени. Съгласни сме с, с депутатите от тази комисия, които подчертаха значението на създаването на единна система за водене на съдебни спорове в областта на патентното право в Европа. Ние а, сме в контакт с съда, за да може да се изгради система, която да гарантира ефективна, ефикасна правна защита на патентите но а, също така да не, да не се а, окаже, че всички патенти са свити в а, рамките на един а, знак а, на клавиатурата за цяла Европа. Благодаря. Благодаря ви. Следващите 5 години, колкото трябва нашия мандат, а, ще имаме достатъчно време да се занимаваме с тази задача. Вие какво искате да увеличите срока на мандата ни? Това е последното изказване преди да преминем към процедура на гласуване. Е. Госпожа Фролихер спомена акта. Ние от Европейския парламент е, след пленарно е, решение е, се борим за това да получим достъп до документите и въпроса ми ще ни дадете ли достъп до документите или не, защото такава степен на прозрачност поне трябва да имаме. Uh, може ли да задам въпроса си веднага на комисията? Не може ли да приложим една подобна система защото емоциите около свалянето на музика и е, филми е, са много. И, а не може ли пък да се е, приложи нещо е, е, във връзка с авторските права? Мислили ли сте по този въпрос? Първото. Искам да се извина на госпожа Лихтенбергер, но Както предполагате, предполагам, знаете, в генералната ни дирекция ние е, трябва е, да, да уважаваме разпределението на труда и правата и е, задълженията, така че а, Генерална дирекция търговия трябва да го направи. Просто попитайте тях за тези документи и те ще ви ги предоставят. Сега, Що се отнася до въпроса, до броя въпроси, които зададохте на комисията, забравих да спомена един конкретен елемент. Ние разглеждаме въпроса с телекомуникацията телекомуникационните, а, телекомуникационните компании във връзка с този файлшифт, а, за да избегнем прилагането на наказателни или рестриктивни мерки. Не, просто трябва да увеличим чувствителността към този въпрос. Както каза и госпожа Лихтенбергер, тук има и правни елементи. И така ние трябва да разгледаме въпроса с правата и с техните собственици и също така телекомуникационните компании, за да видим какви възможности имат, дали тези възможности се ползват и доколко добре функционират. И доколко едни съвсем законни оферти се, е, могат да бъдат е, подходящи в случая, както и с музиката за сваляне на мобилните телефони и доколко те ще харесат на младите хора. Аз мисля, че ние не трябва да се втурваме твърде прибързано към някакви предложения за законодателни промени и просто трябва да поработим заедно, е, към което апелирам, за да достигнем до най-добрия вариант. И така последно изказване на господин Сперони. Това наистина ще е последното изказване, защото едно изказване предизвиква друго изказване и веригата може да стане много дълга наистина. Благодаря, господин председател. исках да се докосна до защитата на правата на интелектуална собственост и потребителя. За мен е интересно да се разбере как може а, да бъде третирана а, репродуцирането на музика, да кажем, за собствени нужди. Мога да си го сложа на мемористик, дадено музикално произведение, да го сложи в хард диска на компютъра си, но какви са правата на такъв потребител, който използва електрон, електрониката и електронните системи. Дали това прехвърляне от един носител на друг, да кажем на музикално произведение, е защитено достатъчно, за да а, знаем, че това е законна дейност. Закупувате си CD-то, а, може да имате стотици CD-та в къщи и вече нямате место къде да ги съхранявате. Това ще означава ли, че не, а, е, няма да имате правното основание да прехвърлите всички тези а, цялата тази информация от стотиците си CD-та на Memory Stick или на някакъв друг носител, който да не отнема място. Аз, например, съвсем законно а, съм а, свалил всичките тези музикални произведения на компютъра си или на ipod си от собствените си закупени от мен CD-та, но как мога да го докажа? Ако може да отговорите веднага. Добре, в такъв случай няма да го правим. А, извинявам се, но ще трябва да продължим с дневния ред и по-точно точка 18. граждански права и конституционни въпроси. Тематичен отдел Б. you. Thank you.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 Благодаря, господин председател. Малко е необичайно а, за една служба на парламента да говори на заседание на комисия парламентарна, но по покана ние се съгласихме да го направим защото искаме да избегнем това, което се случи с предишния парламент, а именно загубването на много голям продължително време с организиране работата и координацията между отделните а, звена на парламентарната администрация. В бюджета има средства за проучвания, които могат да бъдат използвани за задълбочаване на анализа на доста е, интересни е, сфери, като например е, пиратството, както се говореше сега, или колективното управление на авторското право. Така че тази служба за проучвания си има собствен бюджет. Имаме и човешки ресурси достатъчно, за да можем да осъществим тази дейност. Роберта Панацели, от дясно Даниела Ришар, също а, са сред а, екипа на звеното. Аз ще направя тази презентация и пред няколко други комисии на Европейския парламент, веднага след като приключа тук. Какво може да се направи? Ето тези папки, които в момента ви се раздават, преценихме, че могат да бъдат много полезни, защото можете да видите профила на всеки член имаме първо едно, една версия на родния език на съответният член и второ на един от така най-популярните от езиците. Така че вие или вашите асистенти биха могли а, да махнат всичко, което не ви интересува и да оставите това, което ви интересува. А, папката е така направена, че да може да се вади и а, добавя информация. Може периодично а, да, да го правите, защото ние ще ви даваме една актуализирана версия на а, този на това съдържание. Аз смятам, че това ще е от полза за всички вас. Можете а, на USB да а, се сложи всичко това, за да можете лесно да го пренасяте до Страсбург вместо тази голяма папка. И така бих искала да помоля всички членове на Европейския парламент да се възползват доколкото им е необходимо от услугите на това звено за за проучвания. За сега нямаме достатъчно персонал, но а, ние ще ви помогнем да навлезете в дълбочина на темите, по които имате намерение да предприемете някакви инициативи. И така членове, които искат да започнат някакво изследване и да се възползват от публичните фондове, трябва да се обърнат към а, координаци... координиращото звено. Разбира се, това е, е на ниво комисия. А, и оттам вече нещата ще потъкат по руслото си. С това ще спра, господин председател. Благодаря ви, защото знам, че ви е доста натоварен дневния ред. Някакви въпроси имате ли? Пита председателя. Добре, благодаря ви много. Нека сега да преминем към точка 15. Забава на плащанията по търговски сделки. Благодаря, господин председател. Директивата за борба за забавяне на плащанията е в сила от 2002 година август и се отнася до търговски сделки, а не и до потребителски договори. Две проучвания бяха финансирани и реализирани от комисията. И то това касае най-вече регу... Е, регулаторните инструменти, които подпомагат взаимоотношенията между а, економическите субекти и държавата. Но в същото време доста а, често е установено, че са а, извършени нарушения. Има поредица от трудности, а, които ние познаваме а, във времето. някои от е, участниците на пазара се оказват в доста по-силна позиция, отколкото останалите, именно във връзка с е, това забавяне на плащанията по търговските сделки. Това е, съответно нарушава и добрия им имидж, добрата им а, репутация и съответно а, намалява конкурентоспособността им кредиторите са наистина ам, много затруднени, особено когато те са малко или средно предприятие, защото те нямат голям капацитет в нито една насока, за да се справят с именно тези забавени плащания по едно от изследванията беше установено, че малките и средни предприятия а, много често изобщо не започват, а, не предприемат никакви действия срещу забавените плащания и а, длъжниците си, защото нямат капацитета, нямат средства и така нататък. Но а, за тези, които забавят плащанията толкова много, всъщност това е един безплатен, нищо не струва отпускащ кредит. И така тенденцията е а, да не се а, плащат а, задълженията, за да се ползват а, за следващо плащане за следващ проект. Това е много типично за държавните институции и предприятия. И дори такива ини плащания, забавени плащания, се прехвърлят от една финансова в друга финансова година, поради което а, стотици а, милиони, милиарди е, евро се забавят. И така, търговските а, сделки вътре в общността и тяхното си а, забавено разплащане има много голям ефект и то верижен ефект върху малките и средни предприятия и върху техните парични потоци. И така комисията подготви една проектодиректива, преглеждайки а, директивата, която е в сила и направи а, поредица от изводи във връзка с отношенията между държавата, държавните институции, кредиторите и забавените плащания. Необходимо е да се прави разлика между отношенията на между малките и средни предприятия и големите предприятия или държавните институции. За малките и средни предприятия всяко забавено плащане а, е голям а, финансов проблем, докато а за а, големите а, или държавни предприятия и институции това е автоматично получаване на кредит или автоматична възможност за получаване на следващо такова кредитиране. Сумите са наистина съществени. И така, директивата предлага четири отделни етапа в които общността може да се намеси за подобряване на ситуацията за кредиторите и в сферата на договорното право, разбира се. И съдебните процедури също така. И така. Хармонизиране на периода за разплащане от страна на публичните власти на 30 дни и също така размера на компенсацията, която трябва да се плаща в случай на забава. И така може да се изгради а, един график а, с фиксирани срокове за разплащания. Има различни опции, например 40 евро а, за, един, за една сума касаеща а, размера от 40 хиляди и така нататък. За дълг повече от 10 000 евро сумата се променя в случай, а за, в случай на публична институция. И аз, както вече се опитах да спомена, ем, мерките срещу забавата на плащания от страна на публичните а, власти са по-стриктни. Сега с новите предложения ще бъде по-лесно за малките и средни предприятия да а, направят необходимото, а, за да получат а, забавените плащания от е, редица свои длъжници. Трябва да бъдем обаче много внимателни, защото имаме доста законни, законови разпоредби, които вече са в сила с цел а, борба срещу този тип нарушение на договорните задължения. И определени договорни задължения не, са, не се считат а, за лоши и тогава забавеното плащане може да се счита само за нелоялно отношение към договорните задължения. Тези промени са с цел подпомагане на малките и средни предприятия при започване на съдебни дела във връзка с неплатени дългове. 90 дни е един, е, е един краен срок, който е фиксиран безусловно в за всички държави членки и а, там регламент Брюксел 1 помага в тази сфера за малките и средни предприятия най-вече. И така в от тази гледна точка проектопредложенията са допълващи за вече съществуващо законодателство в Европейския съюз по отношение на забава на плащанията или лошите дългове. Освен това се предлага едно задължение включването на едно задължение на държавите членки за повишаване прозрачността на информацията по отношение на лошите длъжници и на забавените плащания. Според мен това е подходяща форма и препоръка. И също така трябва всичко това да доведе до подобряване на ситуацията за много, а има огромна нужда от това. Благодаря. Има ли въпроси? Да, Маси. Благодаря, господин председател. Съгласен съм, че това е много важна директива, що се отнася до държавната публичната администрация и а, принуждаването и да спазва правилата. Аз съм бил кмет на един голям а, град в родината ми и а, трябва да ви кажа, че съм имал големи главоболия да накарам администрацията под мое ръководство да плаща, ако не без забава, то поне с малка забава просто защото а, мнението, отношението на административните власти обикновенно е твърде различно от това, че трябва на време да се плаща. Разбира се, може да има и доста разминавания, защото аз съм работил и на ниво на местни власти и наистина може а, обществените власти може да се т.е. много често се налага да защитават правата си. И а, си мисля, че трябва да сме много внимателни при формулирането а, на всички тези а, правни текстове, защото а, да, публичните власти може да се окаже, че имат сериозни проблеми в защитаване на своята позиция. Защото има публични компании, които предизвикват а, забавени плащания, а, обаче в същото време това са ам, фирми, стопански единици, които лесно могат да заобиколят това, което се включва като нови разпоредби в а, а, закона в законодателството. Е, искам да кажа със всичко това, че може да се окаже, че въпреки добрите си намерения ще а, нарушим конституционните права. Например, в Испания не може да се наложи ембарго върху публични продукти. Това е противоконституционно. И знам, че някои от тези предложения ще създадат проблеми на държавите членки. Защото това ще означава а, да обърнем а, правната система на Испания с главата надолу. И в момента тези неща, поне в Испания, няма да работят а, но за да съм съвсем честен пред вас, трябва да кажа, че на съвета това вече беше повдигнато като тема. Ам... трябва да сме по-внимателни просто, а за да бъдат по-практични мерките, които ще заложим в закона. Благодаря, Сперони. Благодаря, господин председател. Благодаря, колега. Това, е, целите на тази директива са абсолютно е, логични, въпреки че аз виждам някои проблеми. Между другото, в точка е, към член 4 се казва, че ако длъжникът не носи вина за забавянето, и така нататък. Кой е виновен тогава всъщност? Кой носи вина всъщност? Длъжника носи тази вина, защото а, той е лицето, което не плаща. кога длъжника всъщност носи вина и кога не носи. И защо кредиторът не бива обещетяван при някакви обстоятелства. Малко странно ми се вижда. Мисля, че още веднъж трябва да, разгледа, да се разгледа този текст. Освен това, правните разходи също трябва да се включват, ако искаме, ако искаме да съберем 1000 евро неплатени задължения, много често ни се налага да похарчим 2000 или 3000, защото в това са включени разходите за адвокат. И след това имаме един срок от 90 дни. проблема настъпва тогава, когато се обжалва заповедта за изпълнение. защото а, след обжалването трябва да започне тече срок и тогава се стига за забавене. В Италия нещата стоят така, че могат да минат години преди да бъде приключено производството. А, ако се каже в рамките на 90 дни а, европейска заповед за изпълнение, това до нищо няма да, да доведе. Мисля, че трябва да се променят нещата в следващите фази. А, а, а, ако, има, ако има обжалване, трябва за всеки етап да се заложи някакъв а, текст. И а, цялата процедура може да продължи до 5 а, години, ако се стигне до ревизия. Така че докато хората си получат парите обратно, минават години. Председající, благодаря. Аз съм отскоро в тази комисия и съм заместник член, но тази тема изобщо не ми е нова, защото работя а, в комисията а, по защита на конкуренцията и там миналата седмица също разгледахме този въпрос. И така, на базата на моите пространни коментари по това предложение, които са пред мен, искам да задам въпроса е как трябва да се разглеждат тези въпроси. Според мен, това е тема, с която трябва да се занимае по-специално комисията ИМКО. Това е въпрос, който ние трябва да решим. Определено там се е прият график, е, обществено изслушване, има коментари по предложението. И така имаме е, въпроси към госпожа Брикман. Ще Що се отнася до предложенията, не съм а, сигурен, че става въпрос за мерки, които ще помогнат. Не се намалява бюрокрацията, не се подобрява прозрачността по отношение на договорите при обществените поръчки. Процедурен въпрос, господин председател. Що се отнася до това, коя да е водеща комисия, това е имко. Аз мисля, че трябва да отстояваме водеща позиция за нашата комисия. Какво стана сега с тълкновение на правни норми? И председателите на, на парламентарните комисии е, ще решат това. Смятам, че нашия председател ще а, подкрепи нашето виждане. Някой иска думата ли? reagovala na naše předsedající na tom IMKU, takže tam záležitost je... Нашият председател в ИМКО също реагира. Това просто е политическа дискусия, която трябва да се води. Мисля, че ръководителите на политическите групи трябва да говорят по въпроса. Мисля, също така, че Европейския парламент ще постигне някакво политическо решение в парла... политическите групи. Балдасар. Благодаря, Балдасар. Аз ще почна отзад напред. Що се отнася до компетентността? В смисъл дали нашата комисия или ИМКО са компетентната комисия, аз съм сигурен, че съответният орган ще реши този въпрос. Трудно би било, според мен, да поискаме нещо, което е а, неизменна част от а, а, материята, която се урежда а, по правен начин, да се разглежда без участ на правата комисия. Смятам, че трябва да продължаваме нашата работа и да изчакаме окончателно решение за това, коя комисия да е водеща. Разбирам. Все пак, че в а, някои държави членки това може да е особено труден въпрос. Аз съм работил в а, общински власти, така че са ми ясни механизмите, които са бавни, но не винаги заради лошата а, така, заради липса на добра воля а, в а, а, общината. Просто става въпрос а, за това с какви пари се разполага към даден момент. Но много хора говорят заставащото в сектора на фирмите и явно там а, има сходен проблем. Особено когато времената са трудни, държавата трудно предоставя средства на база антициклични мерки. По-ясно, по-лесно би било, а, ясно е, ако а, държавата и общините просто си плащат на време това само по себе си ще е много полезна мярка, която ще бъде в подкрепа на частния сектор. Госпожа Перони постави този въпрос да се затегне правилото за 90-те дни кредит, така щото да, след това да, след тези 90 дни кредитора да получава автоматично титул а, върху съответното вземане. А, трудно е да се а, постанови обаче такъв а, титул, а, който да дава право на а, изпълнение защото трябва да поеме някои разходите, свързани с разглеждането на въпроса в съда. Тоест, представете се, е, този проблем ще се задълбочи още повече, ще се натрупат и разноските за делото, плюс 5% глоба за въпросният орган. Това може да е доста голяма сума. Как може да се обоснове такова едно нещо на базата на доброто финансово управление на публичните средства? Е, разбира се, трябва да се гледат и интересите на фирмите, които са в договорно отношение с въпросният а, публичен орган. Аз а, предлагам да преминем сега към 19-та точка, защото имаме да гласуваме. После се върнем на 16-та. Сега 19-та точка адаптиране към процедурата по регулиране с контрол. Давам думата на докладчика. Йожев Шайер. Благодаря, господин председател. Няколко видни думи е, за предстоящото гласуване. Това е въпрос, е, който вече бе разгледан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 на който е включен микрофона, тъй като е невъзможно да се осъществява превод. Sorry. No trans. To close. Sorry. It's not my telephone. Извинете, не беше моя телефон, каза докладчика обаче спря. И така, по процедурата за кометология всички изменения трябва да се приемат, за да имаме по-стабилна позиция в преговорите с съвета в тази сфера. Искам да напомня, колеги, на пръв поглед въпрос изглежда много технически, но понякога като се върнете към кометологията, това е засилване на правомощията на парламента. През изминалата изборна кампания чухме много критики е, за бюрократщината в Европейския съюз и е, за липсата на прозрачност. Мисля, че тези мерки са много добър начин за засилване на правомощията на парламента и а, е, трябва да се използва тези възможности да упражним нашите правомощия като парламентарни комисии. В този смисъл е много ясно, че досието е много важно. Предстои а, влизане в сила на Лисабонския договор. А, ще сте, тогава ще започне нов а, кръг а, от а, преговори и ние трябва да поддържаме добра форма и да сме добре поставени за тези преговори.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 So it's uh, uh, just uh, finish up because we are in a hurry that. And also I could suggest, because it's a less controversial issue, we can vote on block. Предлагам също така гласуването се проведе анблок. Благодаря. Сега трябва да гласуваме. Искате ли да гласувате всички изменения по-отделно? Или можем да проведем гласуването анблок? Има ли против това предложение? Ще гласуваме два пъти. Ан, анблок. Първо гласуваме за по предложението на Европейската комисия. С измененията, разбира се. За. Против, въздържали се. Добре. Сега проектът за законодателна резолюция. За. Против. Добре. Няма въздържали се. Сега госпожа Лихтенберг. Пак на вас се връщаме. le punto, punto. I punti dal, di, dal 20, dal 20 fino al 28. Escluso. Tutto insieme. Escluso 28. Sì. Incluso, incluso. We are voting now, please. Сега преминаваме към гласуване на кодификациите. Това означава от точка 20 до 28. Всичко заедно. Моля, който е за, против, няма въздържали се. Свършихме ли? Е, сега вече може да се върнем на госпожа Линденберг. Най-сетне. Имаме два комитета, т.е. заседанията на две комисии паралелно и наистина съм притеснена с времето. Не знам как да ги съчетая нещата. По отношение доклада за приложението, трябва да кажа, че документът все още не е пристигнал. Ще започна на немски. Извинете, всъщност мога да говоря на немски, вече отвикнах. Не разполагаме все още с основните документи. Получих информация от комисията, че ще ги изпратят през ноември. Просто исках преди това да информирам членовете на комисията за следното в дебата Деконт се фокусирах върху една точка, която става, излиза все повече на преден план през последната година, когато става дума процедура за нарушаване и във връзка с прилагането на европейски нормативни актове, все повече се, се случва така, че целият пакет се изпраща обратно на държавите членки, защото подобни процедури много често са резултат от жалби, подадени от европейски граждани, установяващи нарушение на европейското законодателство. което според мен и много мои колеги води до огромна загуба на доверие в Европейския съюз. Когато даден а, европейски нормативен акт или, и, или не е приложен, или също него има нарушение и той се изпраща обратно в държавата а, членка, която не го прилага, това води до загуба на доверие. Затова смятам, че в тази а, област имаме голямото задължение – да наблюдаваме прилагането на европейските нормативни актове заедно с комисията. Ако не го правим, нашите граждани с право ще ни кажат, вие издавате европейски актове, опитвате се да регулирате нещата на европейско равнище, а държавите членки ви казват, ами все ми едно, ние няма да го приложим и, и ако не преследвате нарушаването от това законодателство, а, няма никакъв никакъв смисъл и това води до загуба на доверието. И наша задача като Европейски парламент е да се погрижим за тези неща и да направим така, че те да не се случват. И ако имам вашето съгласие, ще се фокусирам и за предстоящия доклад върху този момент и ще насоча дискусията на там, защото според мен е, този въпрос трябва да се е, обсъжда, иначе е, Европа ще се превърне в едно хартиено чудовище, както твърдят нейните противници, а аз не искам това да се случи така. Затова смятам, че трябва да насочим нашето внимание основно към този въпрос. Затова аз ви моля да проведем дебата през ноември на основата на документите, които получим получим. И моля всички колеги от комисията, ако смятат, че има още някаква а, тема, върху която трябва да насоча вниманието си, нека да а, ми съобщят това. Ние ще имаме едно изслушване по тази тема също така. Благодаря. Шперони. Благодаря, Сперони. Благодаря, господин председател. Та, такъв доклад се прави веднъж годишно и аз веднъж годишно съм против. А, мисля, че парламента трябва да се държи в съответствие с разделението на а, властите направено още от Монтескио. Какво прави парламента? Парламента прави законите, а кой контролира тяхното спазване? Това е правосъдието. Ако някой не спазва законите, се обръщаме към, към съда, а съда не е писал законите, а, е, а не се обръща към тези, които са писали законите. Този въпрос се обсъжда само в Европейския парламент. На никое друго място а, ищеца не се обръща към парламента, когато са нарушени неговите права. Ако дадена законодателна разпоредба не се спазва и е нарушена, се обръщаме към съда или към правоприлагащите органи. Както правил Доган за колешката. Тук пазителката, така да се каже, е комисията, а не парламента. Ако Европейския парламент има и контрол на законите, които той е приел, значи, че парламентът е надхвърлил правомощията си. Аз ще бъда, ще бъда кратък, господин председател. Искам да подкрепя докладчика в работата, която тя върши. Аз мисля, че ние сме на прав път. Европейския парламент има контролираща функция, има надзорна функция. Точно за това става дума в парламента. Затова съм съгласен с моя колега Сперони. Ние трябва да изработваме законите и да контролираме изпълнителната власт при тяхното спазване и тяхното прилагане. Това според мен се прави не само от съдилищата. Лолис. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепа госпожа Лихтенбергер за това, което тя каза. Аз нямам намерение да стоя тук като законодател и а, след това да видя, че нищо не се случва, въпреки добрите закони, които сме изработили. Искам да добавя само следното. През последните години работихме с Комисията по петициите заедно. А, и когато има такива а, въпроси, ние се, а, ги включваме и те имат много а, знания и опит на трупа, които ние можем да използваме заедно в интерес на нашите граждани. Освен това, очаквам с затен дъх а, как експеримента на комисията се развива в държавите членки. Благодаря. Thank you. Yes,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 мисля, че документът е много важен, когато става дума за проекта и за сътрудничеството с комисията. Съм съгласен. И за съжаление трябва да кажа на господин Сперони, че той има малко идеализирана представа когато става дума за изпълнение на европейското право, не можем да очакваме, че комисията ще го прави, защото знаем какво се случва на практика през следващите 10 години парламента ще му се налага да извършва тази контролна функция. Благодаря за подкрепата. Много се радвам, че ме подкрепяте. Да, има всъщност, разполагаме с годишен доклад за прилагане на правото на общността и ние го обсъждаме. Това е част от нашите задачи. Искам да засегна следния аспект. Новите страни членки, които наскоро се присъединиха, и това вече не е толкова скоро, но преди няколко години, те трябва да приложат е, цялото общностно законодателство. И тези държави си задаваха следния въпрос. Те трябва да прилагат правото и ги контролират много точно, докато старите страни членки изобщо нищо не прилагат, изобщо не ги грижат за съществуването на нормативните актове. И това не е честно. И тази липса на справедливост създава едно разделение в Европа, каквото на мен не ми се иска да имаме. Затова аз благодаря за подкрепата на госпожа Уолис. Заедно с Комисията по петициите ние ще разгледаме какви са основните акценти по тези въпроси и къде ние желаем по-засилен контрол на прилагането. Парламента има много важна задача в целия демократичен процес в Европа. Е, бих искала дебело да подчертая това. И точно тази роля аз не искам да бъде отслабена. Окей, окей, thank you. Let's come to point 17. Така, сега към точка 17, която е Съобщение на Комисията до Европейския парламент и съвета относно Стокхолмската програма. Говоря като докладчик вече. А в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите. Нашата комисия работи заедно с, с Комисията по конституционни дела и а, граждански права по отношение на новата процедура във връзка с а, правило 51 от процедурните правила и беше подготвена проекто резолюция за пленарната сесия на 11 ноември. И трябваше задачата беше в рамките на тази година да се подготви тази резолюция. Този, тази резолюция а, е във връзка с а, трите въпроса, зададени в пленарна зала към съвета и към комисията. Един от задалите въпроси бях аз. И така, това е всъщност един парламентарен отговор. на продукт, създаден от съвета. За първ път процедура по правило 51 се прилага. Тримата докладчици на 8 декември ще се срещнат в 2 часа, за да обсъдат окончателния вариант и да представят резолюцията на комисията и на съвета. И така, първо разбира се, вие ще получите резолюцията, която ще бъде прията на 8 октомври от тримата докладчици. След това ще има време за изменения. 22 октомври е крайната дата за представяне на такива проекто изменения. Комисията, ком, другите две комисии, на които, от които са докладчиците, също ще представят своите проекто предложения съвместното заседание на комисиите ще се проведе на 11 а пленарната сесия ще бъде в Страсбург през ноември. Работим заедно. Разбира се, като специалисти в гражданското право, е, Либе, разбира се, се занимава и с а, други а, елементи на правото, Авко също, но нашата амбиция е да изградим само една резолюция, доколкото е възможно, която да съдържа отделните разработки на тримата докладчици, но да бъде събран в един добре систематизиран текст. Нека да ви кажа нещо ние, което вече разисквахме на друго заседание. По същество. Въпросът е, че то е, е много важно а, за пространство на свобода, сигурност и правосъдие в Европа. Това, което излезе при съвместната ни работа по подготовката е не само да направим някакво продължение на програмата от Хага, а нещо, което да подпомогне реалното създаване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Освен това има и политически елемент. Да има един баланс между сигурността и спазването на правата. И двете са важни, но ние искаме да подчертаем а, необходимостта от такъв баланс. Някакви въпроси има ли? Да, Волес. Благодаря. Доста е сложен този метод и е нов за нас. Общото обаче, което смятаме, че трябва да бъде направено е парламента да бъде малко по-амбициозен по-амбициозен от комисията и съвета, честно казано. Особено в сферата, по която сме компетентни ние в тази комисия. Да, искаме нещо повече от това, което се получи в резултат от хакската програма. Това финно балансиране на сигурност и права е много важно в документите на комисията и на съвета е един и същ мотива, а именно сигурността на гражданите, които обаче са с гарантирани права. Има работен документ, който аз подготвих, където се разчита основно на опита по разглеждане на различните петиции, предоставени на парламента във връзка с това, което се залага в програмата от Стокхолм. Ето а, защо а, аз вярвам, сигурна съм, че няколкото точки, на които се набляга именно свободата на движението и други във връзка с семейното положение и а, правните режими в тази сфера. Всичко това се надяваме, че ще надгради над програмата от Хага и Стокхолмската програма ще бъде наистина успех. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да добавя нещо. Стокхолмската програма изхожда от това, че може да се превърне в документ на общността, адресиран към гражданите. Опитваме се да намерим различни правни решения в най-различни области, но като цяло програмата е тежка и техническа и трудно разбираема за гра... към гражданите. А, всъщност целта на Стокхолмската програма е, е е насочена, е замислена да бъде насочена към гражданите. И това е шанс да покажем, е, че Европа е проект на, за гражданите, а не за някакви администрации, институции и държавни е, служби. Мисля, че това е правилният подход. Аз ще участвам в срещата в четвъртък е, и съм убеден, че именно това е правилният подход доста е амбициозно и смятам, че а, тази голяма амбиция трябва да бъде наш лайт мотив. Yes. Е. Няма повече въпроси. Да, благодаря. За В Тампере започна това усилие по създаването на общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие, но има нужда от ускоряване на темповете. След драматичните събития, предизвикани от тероризма, които а, при, а, предизвикаха създаването на възможности за сътрудничество на силите, работещи по наказателната страна на правоприлагането. Необход... Необходимо се оказа, че необходимо се оказа да се движим по посока на интеграцията и сътрудничеството и то в правната област, като наказателната сфера трябва да превалира. Разбира се, нямаме никакво намерение да намалим вниманието и усилията си в тази насока, но сега вече е време да се положат повече усилия в гражданското право, защото гражданското е право е това, което управлява ежедневието на гражданите на Европейския съюз. Ето защо се поставя сега темата като баланс между сигурност и права. Съгласен съм с господин Звеска. Особено в това, което той каза, че има твърде много технически и не особено познати страни на гражданското право, но те трябва да бъдат предоставени на вниманието на Европа. Европейският гражданин е в центъра на новата Стокхолмска програма. Но бих искал също така да подчертая две други неща. Имаме нужда от програма. Нещо като манифест, нещо, което политическото послание да предава по един добър начин на европейските граждани, но в същото време трябва да се изпълнат действия на базата на съответните гражданско-процесуални правни формулировки, а за да могат гражданите на Европа да разберат колко важно е е това и, че техните граждански права са защитени и подкрепени по най-добрия начин. Ето защо трябва да имаме рамката, законодателната, подплатена с практическото а, съдържание и в същото време да анализираме резултатите, за да избегнем това, което се случи с хакската програма. И това е, надявам се, най важното, което се вижда в текста, който ние разработихме, защото това беше нашата цел. За тази резолюция времето беше сравнително кратко, но е в същото време и времето а за проекто допълнение ще е много кратко. С това искам да приключа по тази тема и да преминем към точка 29 права на потребителите. Извинете, господин председател. Да си подредя мислите. Това е едно голямо досие или предложение, което наследихме от предният състав на Европейския парламент. Комисията по вътрешния пазар изготви основния доклад той се отнася до предложение на комисията, което е в дневния ред от много време. Целта е да се изясни а, законодателството в а, директивите, касаещи правата на потребителите. Това е нещо, което започна преди 8 години с 8 директиви сега се свежда до предложението, което е пред нас и се отнася до 4 преди приети директиви за правата на потребителите. които са изброени а, тук. А, ако слушахте какво казваше по време на предния мандат комисара Кунева, тя казваше, трябваше да се усилят, трябва да се усилят а, нашите усилия към обединяване на вътрешния пазар, а, за нямаме 27 отделни малки вътрешни пазари. А, за това трябва да се засили и вътрешното единство и последователност в законодателната база, която го урежда ние е, трябва да целим по-високо ниво на хармонизация. Излезе предложението, трябва да кажа, че то събуди доста опасения в края на предния мандат, е, както в комисията по вътрешния пазар, така и в нашата комисия. Пред вас, колеги, е документа, който тогава бе изготвен. А, опасенията и в двете парламентарни комисии се отнасяха до нивото на хармонизация, тъй като в зависимост от избраното ниво на хармонизация се нарушаваха вътрешните схеми някои държави членки, които може към момента да са гарантирали по-високо ниво на защита на правата на потребителите, така че тези схеми а, биха били застрашени. И а, би се попречило в бъдеще държавите да приемат по-високо ниво на защита на потребителския интерес, отколкото приетото на общностно ниво. Ако обединим това и с а, съдържащо се в член 95 на договорите изискване, когато общността приема законодателни актове, те да гарантират по-високо ниво на защита на потребителските интереси, един вид се получава противопоставяне на норми. Какво става обаче по отношение на мерките за правна защита на национално ниво, когато се повишава това ниво на защита на правата на потребителите на общностно ниво? Обединеното кралство, знаете, малко сме по-различни, имаме различни възможности за правна защита по отношение на решенията на търговските договори, които ще загубим. Доста са проблемите, които се очертаха и така комисията трябваше да се върне и да ги преразгледа и да се яви отново пред нас с един доклад по въпроса, което е декември. С други думи, е, това е, преосмислене тече и ние очакваме доклада. Струвам ми се също така, че колегите трябва да си давате сметка, че за тази комисия имаме и по-голям проблем, а именно много години наред винаги сме работили за да се очертае в бъдеще някакъв вид европейско облигационно право. И този проект а, предполага цялостен преглед на всички общностни законодателни актове, касаещи потребителите. Сега комисията е пожелала да разгледа само четири от тези директиви и може би не отчита а, е, в такава степен а, е, и наличието на този проект за общностно облигационно право. Дали а, е пропусната възможност или нежелание да се решава този въпрос е друга тема. Трябва да кажа също, че важно е, че така оформеното доста дебело досие, с което разполагаме, включва няколко доста полезни проучвания по отношение а, на облигационното право и правата на потребителите. Колеги, препоръчвам ви да се запознаете с тези изследвания, защото пак ще се върнем на тази тема. Както казах, когато комисията ни представи своето изследване, което трябва да изготви в срок от юни до декември, и тогава ще обсъждаме този, този, това досие отново. Имате ли въпроси? Заповядайте. Да, господин председател, съвсем накратко. Благодаря на госпожа Уолес за работния документ. Той е изключително ценен. Тя поставя въпрос, който е задължителен тук, според мен. Връзката между предложението на комисията и по-общия контекст на общата референтна рамка за търговските договори. Тази обща референтна рамка обаче не се споменава в предложението на комисията. Предложените решения като че ли не се вписват в тази рамка. Това също поражда затруднения. Но, освен това, стои въпроса дали предложението на комисията наистина представлява общностно облигационно право за потребителите или просто една възможност, която могат да се възползват евентуално. Благодаря. Има ли други желания? Желаящи да се изкажат? Не. Госпожа Лолес, вие желаете ли думата? Не. Добре. Триста точка обмен на мнение с правната служба за решение на Европейския съд от 3 септември. И така правната служба има думата. Благодаря, господин председател. Да, наистина, неодавна има няколко интересни развития на нещата на, по отношение на правните основания. Нашата комисия е, има тази функция да разглежда законните основания за различните предложения. За това дело специално то а, е а, Международния фонд за Ирландия. А, Европейския парламент срещу съвета по приложение на парламента за предоставяне на тези средства, създаден на базата на международно споразумение между Обединеното кралство и Ирландия, Международния фонд за Ирландия. Той насърчава економически социален напредък. Контактите е между националистите и юнионистите в Ирландия. Има и други донори към този фонд. Условията се определят в този регламент, който сега е обект на съдебния спор. Комисията прилага член 308 от договорите, които се отнасят до единодушието в съвета. Фактът е, че според правната сред Комисията по правни въпроси. Това не, не е правилното основание. Трябва да се посочи като такова член 157 от договорите, където се говори за процедурата за съвместно решаване и за мнозинството в съвета. И така Следвайки това становище и вашата препоръка, ние започнахме дело в Съда на Европейските общности, обжалвайки решението на съвета. На 3 септември излезе решение по делото, в което съда защитава позицията на парламента, а именно економическа социална политика на общността се следва на това основание финансовите вноски от страна на Европейската общност на база на регламента се отнасят до конкретни действия, необходими извън социалния фонд за подобряване на економическото и социалното сближаване. Съдът също така посочва, дори да е ясно, че целта на регламента е социално-економическо сближаване, не може да се изключи възможността, когато се освояват средства от този международен фонд, които са внесени от общността, този фонд да не го, а, може да го прави а, в интереси други, освен економическите и социалните а, интереси, свързани с сближаването. И така, според съда 259 не е достатъчен член като основание и трябва да се ползва и друг текст. Предвид на това, съдът допуска регламента да действа преди да се приеме нов правен акт, където се цитира правилното законово основание. За нас това е положително развитие на нещата, защото по Европейския парламент постигна своята цел – и сега решението трябва да се взема на базата на съвместно вземане на решение, но има няколко въпроса. Първо, съдът е, трябва да се дистанцира от нормалното председ... Е, нормалната юриспруденция, където като погледнем договорите, намираме член и го посочваме като правилно правно основание. Примерно на 308 член, ако се основем, ще е много трудно да се използват тези средства в бъдеще в чужбина, защото тези а, източници и са извън приложното поле на този член. Съдът казва, че когато се изисква единогласие е, от една страна а, на едното правно основание, а от друга страна се изисква а, мнозинство, те, това е непреодолимо стълкновение на правни норми. Ако от една страна има съвместно решение на законодателна основа, а от друга страна има просто съгласие на парламента, не може да ги обедините в едно, защото ще се получи съвместно вземане на решение. Тези норми пак са в стълкновение. Сега обаче трябва тези норми да се прилагат заедно. По отношение на решението, ще трябва обаче да видим как ще развият нещата в бъдеще. Дали непрекъснато ще се допуска такива изключения, отклонения от досегашната юриспруденция или не. Трябва да проследим прилагането на това решение и да го разглеждаме в контекста на този случай. Става въпрос за членове 159 и 308. 308 се използва, когато няма друго правно основание. А, натам клони решението на съда на базата на специфичността на член 308 и този е изключително специфичен случай, за който става въпрос. Разбира се, ако имате повече въпроси или информация за решението на съда, можете да се обърнете към службата. Искам да се възползвам от възможността да ви кажа, че се произнесе съда с още едно решение на 3 септември за трансферите на отпадъци от, на базата на 175 ти член за екологията и на друг член по отношение на търговията. Съдът прецени да премахне позоваването на текста от наша до търговията и да остане само правното основание за околната среда. А чухме, е, че е правилно да се прибягва само до околната среда след разговорите с, с, на съвета и комисията. Ясно е, че тук има а, е, ясен анализ на съответно законодателство. Казва се, че при предходни случаи нещата са стояли по различен начин, затова правните основания, които са били приети, са били други. И така, сега съдът се върна пак към ясния си класически подход в неговото правораздаване. Има и друго решение за регламента за роуминга. Тази, този регламент бе прият на базата на законодателство за вътрешния пазар, където също се предвижда процедура на съвместно вземане на решения. Бе оспорен от Vodafone, Orange и други телефонни оператори в британски съд, защото те казаха, че правото основание е неправилно и че в е, договорите се съдържа альтернативно правно основание. Сем неодавна получихме заключение. Както знаете, това заключение на генералният а, прокурор не, нямат обвързващ характер по отношение на съда. Там се казва, че член 75 е, е оправдано 175, извинете, а, е, като а, е, основание за такъв случай и актът може да премахне или да намали пречките за плавното и безпреболемно функциониране на вътрешния пазар. Тоест, трябва да се приемат тези стандарти за фиксиране на цените, нещо за което протестираха операторите. Тук се постави въпроса за субсидиарността. Тъй като ние законодателстваме, уреждайки дейност, която не е трансгранична, т.е. държавите членки се занимават с тези въпроси по-отделно, следователно въжи принципа на субсидиарността. По отношение на, пропор... на размерността, главният прокурор посочи, че регламента има срок, краен срок, след което той представа да е валиден и се посочва, че при наличие на такъв крайен срок, това трябва да се отчита. Ако се иска продължаване след този срок, то тогава трябва да се съобразим с принципа за съизмерността. Тоест, в този случай Съдът на Европейските общи се отклонява от вземаните преди решения, но мисля, че трябва да имаме предвид тези тенденции в тези три решения на Съда на Европейските общи. Благодаря много. Благодаря ви. Имате ли въпроси? Масип. Благодаря. Благодаря на правната служба. Това беше е, един действително професионален е, успех, едно професионално изложение от ваша страна. Е, но това не е изненадващо. Казва се, че няма връзка с присъдите, което е, с решението, което всъщност е добре. Поздравявам ви, че сте спечелили делата и с одобрението на главния прокурор. Други въпроси имате ли? Бих искал да благодаря. Искам да се поздравя и себе си на всички нас искам да благодаря за а, тези доклади. А, това, което чухме днес, бе изключително а, добре подготвено. Така, а, точка разни няма. И така, сега трябва да обявя следващото заседание в Брюксел. 4, четвъртък на 8 октомври от 14 до 16 часа. понеделник, 9 ноември, от 15 до 18.30 и вторник, 10.